Председателят Госпожи и господа, уважаеми колеги, уважаеми колеги, обявявам пленарното заседание за открито. Оглашам вновение поседения, прерваного в дню 10. Обявявам заседанието за открито. Протоколът от последното заседание от 10 март 2011 година е разпространен. Има ли желаящи да се изкажат? Няма възражения. Протоколът се приема. Сега някои съобщения в началото на заседанието. Бих искал да приветствам госпожа Мария Романа де Гаспери, дъщеря на големия италиански държавник Алчиде де Гаспери, един от бащите основатели на Европейския съюз. Е, информация номер два. Второ съобщение. От съседните страни е, е, и региони пристигат тревожни новини, а именно от Бахрейн, от Сирия и Йемен. Във всички тези страни са потушени протести на гражданите, призоваващи за демократични промени. Е, правителствата, които се обръщат с оръжие към собствения си народ, губят всякаква демократична легитимност. Насилието следва да бъде прекратено и отговорните да бъдат привлечени към отговорност. Следващо съобщение. Тази седмица международната общност отбелязва седмица на солидарност с народите, борещи се срещу расизма и расовата дискриминация. През последните няколко десетилетия в свободния свят бе направено много, за да бъде премахнат расизмът от ежедневието на хората, но все още много следва да бъде направено, както от държавите членки, така и отвъд границите на Европейския съюз. Państwa poinformować. Сега бих искал да ви информирам, че днес бе съобщено, че един от нашите колеги, господин Талер, е подал своята оставка като депутат. Втори наш колега, господин Штрасер, е обявил намерението си да подаде оставка през идните дни.